Allora, riprendiamo i lavori. Ehm, cominciamo dal terzo. Колеги, подновяваме работа. Третия клъстър, той е свързан с подобряване на синергията и сътрудничеството между институциите, агенциите, както и економическите дружества, които се е, занимават с е, превенцията на прането на пари. В третия клъстър ще изслушаме трима оратори – Както винаги, по 15 минути на всеки един от а, ораторите и след това дебат. Започваме с а, Сибелор, Банковата федерация, сътрудничество между банките и прилагане на закона. След това Жорж Ингут от Манибол, който ще говори за създаването на системи за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. След това от Питърс и Питърс, един адвокат, Монти Рафаел, синергия и сътрудничество при законоприлагането, свързано с прането на пари. И така, първа е Софиан Сиберо, 15 минути. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господа и дами. Благодаря ви за възможността да участвам в вашето заседание. Бих искал в начало да извиня господин Онри Кантар. Той трябваше да бъде оратора днес, но имаше, беше възпробясна в последния момент. Бих искал съм накратко да представя Европейската банкова Целта й е да бъде гласът на европейските банки. Наши членове са европейски банки от 31 страни, 27-те страни членки на Европейския съюз, 4-те държави, които са член на ам, Европейското економическо пространство. И представяме общо 20 000 банки в нашата федерация. Аз лично представлявам федерацията, която обединява националните федерации на банките и за нещастие самата аз не съм практик, но ние все пак имаме нашето становище по въпроса за сътрудничеството между банките и разследващите финансови престъпления екипи. Неведнъж сме чували ни искания а, в, то, в, в посока на това сътрудничество и това е едно, един от приоритетите на нашата федерация сътрудничеството по отношение на изпирането на средства и корупцията в рамките на преразглеждането на четвъртата директива за изпирането на средства. В първата част на изказването си бих искала да припомня какви са специфичните задължения на финансовите институции по отношение на изпирането на средства и финансирането на тероризма, но също така и ангажиментите им от международна гледна точка. Финансовите институции на първо място имат задължение за бдителност спрямо своите клиенти. Тоест, те трябва да да проверяват самощността на своите клиенти, физически и юридически лица. Трябва също така да проверяват целта и същността на тяхната търговска дейност. Това се извършва чрез съответните удостоверителни документи в електронен или хартиен формат, като целта разбира се да има постоянен контрол и наблюдение над дейността на своите клиенти. Трябва също така да се определят и преките притежатели, т.е. лицата, които имат над 25% от собствеността на съответната структура. Има и засилени мерки за бдителност за високорисковите клиенти, като например политическите личности, личностите, които са част от политическия живот, като вас, дами и господа, и лица, които заемат високопоставена обществена длъжност. И така банките са въвели системи за вътрешен контрол, като те имат специфичен служител, който отговаря за това. Има също така и технологично решение с съответната технологична рамка. По-голямата част от финансовите институции използват автоматизирана система за надзора, свързан с изпирането на средства и финансирането на тероризма. Всяка съмнителна сделка трябва да бъде сигнализирана на екипа за борба с финансовите престъпления. И в случай на съмнение съмнителните сделки и транзакции и евентуалните съмнения за изпиране на средства или финансиране на тероризма се предават на компетентните органи. И държа отново да подчертая, че финансовите институции имат много богат опит и играят много важна роля в борбата срещу изпирането на пари в рамките на сътрудничеството им с специализираните полицейски служби за борба с финансовите престъпления. Открих едно много интересно проучване, получено от Европейската комисия от 2008 година и те са свързани с отзивите за дейността на специализираните отдели се по с финансовите институции и става ясно, че 80% от сигналите идват именно от финансовите институции. Така че банките си сътрудничат не само подавайки сигнали, но и чрез възможностите за налагане на запора по искане на компетентните органи. Те също така имат и роля на наблюдател на трансграничните транзакции и трансграничните потоци. Това са основните задължения на банките. А сега бих искала да предложа някои възможности за подобряване и засилване на сътрудничеството, като тези препоръки идват от, от страна на европейските банки. От една страна, целта е да има по-добър достъп до информация за обществеността. Като вече казах, банките те трябва, имат задължение да познават своите клиенти, но в крайна сметка клиентите, банките разчитат на информацията, която клиентите предоставят. Ето защо банките биха се радвали да имат възможността да достъп до публични регистри, например регистри относно дружествата и сделало участие. Също така би било добре да има засилено сътрудничество за обмяна на информация между различни регионални институции. Знам, че редица от вас работят и по рамката за защита на данните, така че трябва да има добра съгласуваност между законодателството по отношение изпирането на пари от една страна и защитата на лични данни от друга страна. И тук ще си, дам, ще си позволя да ви дам един конкретен пример. Има много сериозни проблеми с личните данни на клиентите, защото освен а, данните свързани с а, самият клиент, банките са, разполагат и с а, данни за трети лица, за, с цел превенция на изпирането на средства или финансирането на тероризма или поради друг, по други правни причини, свързани с дейността на техните клиенти. Ето защо банките трябва да установят самощта не само на своите клиенти, но и на, на други субекти, с които те имат транзакции, дори на случайен принцип, в момента в който транзакцията надхвърли 15 000 евро и тези данни трябва да се запазят за срок от 5 години. Както вече казах, банките трябва да предвидят специфични процедури, за високо рисковите клиенти, като например клиентите, към които има силен политически интерес. Ето защо е напълно основателно банките да изготвят свои списъци за нежелани клиенти или високорискови клиенти. Става въпрос за списък на хора, с които банката е имала контакти или за лица, с които банката не иска да има взаимоотношения. Има и други лица, които, например, са обект на санкции в рамките на общата политика по сигурността. Така че, както виждате, има един вид равновесие между законодателството по отношение на изпирането на средства и защита на личните данни. Има и сериозен проблем с задължението за съгласие от страна на клиентите за, за запазване на техните данни, защото съгласно новото предложение за регламента за защита на данните, съгласието не може да бъде мълчаливо. Тоест, клиента трябва да даде своето изрично съгласие. Съответното лице трябва изрично да, зая, да се съгласи данните му да бъдат обработвани и запазвани. И при положение, че единственият критерий за закономерност на на справка с данните на дадено лице е, е, предварително се поиска разрешението на съответното лице. Има опасност това никога не се случи. Първо, защото е възможно данните да не са достъпни, е, всъщност да са достъпни за всички, например, е, в социалните мрежи, но има проблеми с, с специфичните бази данни, които използват банките. Така че, в момента в който лицето фигурира в дадена база данни или даден регистр, това означава, че лицето предварително е дало своето съгласие, за да може тази, тази информация да фигурира в регистъра. Една от целите на новият регламент за защита на данните е именно да упрости и намали формалностите и самият термин консултация трябва да бъде заличен от всички мерки, свързани с консултацията на сведения за дадено лице. Друг важен елемент в рамките на сътрудничеството с компетентните полицейски съдебни власти е опитът да се сближат формулярите за деклариране на съмнителни транзакции от страна на банките. Имаме добър опит в страни като Люксембург, например. Може би звучи много просто, но там в Люксембург има възможност съответната банка да просто да попълни онлайн формулярите на английски. Става си въпроса за поверителността и отношението към клиентите от страна на служителите на самата банка. И накрая също много важен елемент са отзивите по отношение на новите технологии и полицейските разследвания. Много е важно да има обратна връзка. В рамките на на борбата за изпиране на средствата може да се постигне добър напредък, ако има обратна връзка и отзиви. Ето защо бихме приветствали два вида отзиви. Едната е свързана с конкретни статистически данни за броят на сигнали за съмнителна дейност, последващите действия, действия след тези сигнали, броят на започнатите разследвания, броят на разследваните лица, броят на осъдените, броят на наложените запори, броят на и количеството на имуществото, което е било отнето и също така това до каква степен на самите сигнали са полезни, т.е. специфичните данни, които се дават за съмнителния характер на дейността. Някои държави членки дават такава обратна връзка и такива отзиви, но други предпочитат да запазят тази дан, тези данни, било по съображения свързани с съдебното разследване, било по съображения свързани с защитата на данните или поради липса на средства, просто финансови и човешки средства. Пак искам да подчертая колко важна е преразглеждането на четвъртата директива за изпирането на пари и колко важно е за финансовите институции да разполагат с тази обратна връзка информация за това как се използват декларациите и сигналите, които те подават за съмнителни транзакции пак също така ще позовавам и на проучването на комисията от 2008 година относно обратната връзка от страна на специализираните правоохраняващи органи. Също така е важно банките да обучат персонала си за това как да, какво да правят в случай на съмнителни транзакции. Трябва също така те да разполагат с простия и достъпна информация относно текущите практики на изпиране на пари и евентуалните показатели, по които те могат да разпознаят е, подобна транзакция. Ако нямаме обратна връзка и отзиви за резултатите от докладването на съмнителна дейност от страна на банките, много трудно, все по-трудно е за нас да мотивираме служителите си. Служителите започват да възприемат тези декларации като рутинна процедура и започват да ги пренебрегват. За тях е важно да си се съсредоточат върху този риск и затова трябва да са наясно какво се случва с сигналите, които подават. В заключение, бих искала да кажа, че засиленото сътрудничество между банките, правоохранителните органи и съответните съдебни органи е изключителна важност. Трябва да се учим от взаимния си опит, трябва да сме наясно с новите тенденции, новите техники, които се използват за този вид престъпления изключително важно е да не се дава възможност на а, престъпните организации да използват банковия сектор за изпиране на средства. Ние в банковия сектор може да, да променим нещата, но не можем да го направим сами. Имаме нужда от подкрепата на всички останали участници. Благодаря ви. И аз благодаря. Следващия оратор, е господин Рафаел. Много благодаря. Здравейте на всички. На първо място благодарности от моя страна към Европейския парламент и по-конкретно в вашата комисия за това, че ме поканихте. Вероятно е необичайно за вас да каните практици, особено такива възрастни като мен. Аз съм се занимавал с всички видове престъпления, на високите професионални етажи вече половин век, което е плашеща мисъл. Особено откакто от 86 се въведе това законодателство в Обединеното кралство, също така с корупция, избягване на данъци, всички тези състави, които фигурират във вашите теми днес. Ще ми Простите, че ще подходя по един доста общ начин, защото ако мога да допринеса към вашия дебат, то това би било споделяйки опита си с вас. В последно време, а и по-отдавна, докато съм съветвал а, правителства и лица в тази област в последния половин век. Както знаете, в Обединеното кралство, както и на други места в е, Европа, регламентирането и глобите, санкциите е, в областта на изпирането на пари се увеличава с времето. Е едно постъпателно действие, което отговаря и на делата на организираната престъпност в тази област и включително с оръжията за масово поразяване и свързаните с укриване на данъци, тема на която ще се спра по-късно. Струва ми се, че сме стигнали до момент, в който се изправяме към предпрестъпността и организирана и не. И тук искам да се спра и да подчертая една опасност, а именно това да се занимаваме единствено и само с организираната престъпност. Опасността е, че а, други престъпни състави с много по-сериозна тежест няма да бъдат разследвани за сметка на организираната престъпност. При организираната престъпност приемаме, че има някаква мрежа или разбиране и комуникация между група индивиди, но когато става въпрос за, въпроси, е, въпрос за теми като коруп, корупцията, не винаги имаме симптомите на, кор, на организираната престъпност, а в други видове нарушения и престъпления нямаме изобщо такива симптоми. Но и в единия и в другия случай облагите от тази престъпна дейност се изпират по един или друг начин, най-често в банковата система. Проблемът с контрола върху престъпността в тази цялата област е представен от въвеждането на тези закони за изпиране на пари а, против изпирането на пари. И те означават, че други а, опити са се провърлили и престъпленията вече са транснационални и преминават границите на държавите и на политиките. Опасявам се, че именно това усещане за безпомощност а, което съществуваше в правителствата през 80-те, макар и да не беше припознато и тогава, продължава и днес. Струва ми се, че все повече политики се оформят не само тук за Европа, но и на ниво държави членки се а, оформят с цел да се организира цялостна система за правосъдие. Именно ангажира се а, обществото в различните си форми като асистент, а, заместник на правоохранителната дейност. Трябва да имаме това предвид. Може да е неизбежно, но ми се струва, че когато се създават инструменти, за да се борим с сериозни престъпления, те всички са такива. Когато разработваме такива инструменти, трябва да имаме предвид тези традиционни модели, с които сме израснали, които вече не са подходящи. Подобно такова правосъдие, базирано на взаимодействието, разчита в голяма степен както на докладване, повдигане на сигнали от трети страни, така и на само а, отчитане, информиране. И така, старият модел, закон, който се въвежда, налага и се провеждат а, разследвания и има възпиращи мерки и санкции. Страхувам се, дами и господа, че този модел му е минал срока, защото държавите нямат ресурсите да осъществяват конвенционални разследвания. Те трябва да разчитат на а, информация, която имат. Цялото разследване, а, ин, разпити, проследяване на активи се, се осъществява от а, гражданското общество, преди дори да стигне до правоохранителните органи. Има много случаи, в които те въобще не участват, дори не се стига до тях. Те нямат и е, капацитета да се справят с тези въпроси. Както знаете, в Обединеното кралство, както предполагам и в други държави, ресурсите ни намаляват. Намаляват и се ограничават, защото е такава економиката. 20% се губят в Огненото кралство и правителствата, администрациите, вероятно съвсем необоснователно, но очакват да правоохранителните органи да направят повече с по-малко средства. Така че ако ще заменим един модел с друг, а именно правосъдието, основано на взаимодействието с стария модел а, на налагане на полицейската дейност, то тогава трябва да се включат по някакъв начин взаимодействащите, а именно гражданското общество, на което ще трябва да се разчита, трябва да ги убедим, че мерките, които се въвеждат, са съвсем обосновани, логични, справедливи и съразмерни. Не само като идея, но също и при процеса на осъществяването им. И именно за процеса искам да кажа няколко думи днес в своето изказване. Последният оратор преди мен много добре говори за банките. Много полезно беше това. Аз малко мога да кажа за банките, освен, че напоследък в Обединеното кралство имаше доста сериозни скандали, но нямаше съдебно преследване на тези големи банки. Те, макар да бяха а, ясно упоменати и включени в черни списъци в известен смисъл, те може и да понасят негативи от това, но в крайна сметка практиците, като мен, например, предвиждат и биха очаквали да има съдебно преследване, но то ще се осъществи срещу конкретни лица, а не срещу институциите. Отговорът е а, прост. Нито една развита економика или общество би а, сринала своята банкова система, като отнеме а, лицензионните и разрешителни документи на една а, основна банка. Видяхте в Съединените щати имаше а, едно обвинение, което беше повдигнато и разруши а, цялата репутация на съответната финансова институ... институция. Друг момент, на който искам да се спра търговските банки не се занимават с трансфери на малки суми. Не се занимават с това, защото съотношението риск и ползи не е изгодно. Много са малки ползите, а пък риска е твърде висок. В, Съедине... в Обединеното кралство, както и в много други държави в Европейския съюз, имаме стотици хиляди и а, мигранти като а, работници, които изпращат а, спечеленото, част от спечеленото обратно в къщи, в родината си. И така има много наброй транзакции, които влизат в някакъв канал. И каналът, който се използва а, за тази дейност, се превръща в сериозен проблем. Тези бюра за прехвърляне на средства са проблем. Регулират се в Обединеното кралство 2003 година, но имат най-различни размери, например огромните като Western Union или пък малки а, предприятия с а, един или двама служители, които обслужват една конкретна етническа група. И има много а, сериозен страх, че тези канали ще се използват от организираните престъпни групи като канал за облагите от престъпна дейност. Бих а, се позовал на казаното от а, говорите преди мен за обратната връзка. Всички а, говорят за това, когато обсъждат темата за изпирането на пари, защото а, общността на банковите институции, на бюрата за парични трансфери непрекъснато искат да знаят как, как да а, подобрят своите процеси, какво трябва да поискат като информация. Но те трябва да се основат на реална информация. А, но как да предоставят тази информация правоохранителните органи? Трябва да има някакъв баланс. тази, промиш... тази индустрия в Обединеното кралство, аз не, не, не ги представям, разбира се. Всичко, което казваме от мое лично собствено име, нито от моята фирма, нито от някоя индустрия в Обединеното кралство. Та това, което искам да кажа е да, трябва да помислим как да подобрим ситуацията, но това, което непременно трябва да направим, е да се унищожи циничното гледище от страна на обществото, че няма да бъдат а, разследвани а, всички тези възможни нарушения и престъпления. Например, само в Обединеното кралство имаше 280 хиляди подозрителни транзакции. И сега има много ам, цинично а, гледище в страна на всички, че всичко това ще се използва по-скоро за да се възстановят данъци, а не а, както първоначално се смяташе, да се борим с голямото зло, а именно организираната престъпност. Повечето хора смятам, а, че а, увреждането на обществените устои е много по-сериозно решение, отколкото да речем трафикът на наркотици или други сериозни престъпления. Именно това е най-важното, което трябва правото да убеди а, обществото, че всичко това ще се използва за тази основна цел. Това е всъщност всичко, което иска да кажа. А за тези от вас, които са ме чули да говоря преди това, а, Зная, че това е най-краткото изказване, което сигурно съм правил през живота си, но нека това не ви обоскоръжава. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Благодаря. За съжаление, в Европейския парламент се говори по-кратко. Е, и така, давам думата на следващия оратор. 15 минути, господин Рингус. След което започва дебата. Имате думата. Е, благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Много ви благодаря за тази възможност е, да говоря днес. Голямо удоволствие да се говори и заедно с господин Рафаел на едно и също място. Съгласен съм с голямата част от казаното от него. Но има, разбира се, и елементи, по които не съм съгласен с него, но след мъничко ще стигнем и до там. Както знаете, аз съм изпълнителен секретар на Манивал. Това е основният орган за мониторинг на съвета на Европа за борба с финансиране на тероризма и прането на пари. Освен отговарям също така за един мониторингов механизъм по една от конвенциите. Това е конвенцията от 2005 година. Малко по-късно ще говоря и за тази конвенция, тъй като тя е изключително важна в правната архитектура на Европа. За съвета на Европа ще кажа няколко думи по тази тема. Съветът е активен над 30 години вече. Съветът е първата международна организация, която предупреди за опасностите, които идват от мръсните пари в финансовата система. Съветът на Европа е организация, която задава правни норми. Защо се притесни тя от а, тази тематика? Защото се установи, че борбата с организираната престъпност, ако искаме тя да е ефикасна, трябва да включва и ефикасна борба срещу прането на пари. Това може да се каже за организираната престъпност също. Организираните престъпни групи извличат огромни печалби в Европа, Съгласен съм с казаното от господин Рафаел за трудностите да се докаже определено обвинение по отношение на организираната престъпност, но всъщност има и неорганизирани престъпници, престъпници от кариерата, ако мога да кажа така, които си изкарват хляба от престъпна дейност. Гражданското общество трябва да получи гаранции че тези лица също ще бъдат открити и онези, които им дават възможност всъщност да задържат средствата. Тоест, онези, които извършват самото пране на пари, които работят за тях и те трябва да отидат на съд. А пък трябва да се гарантира, че и средствата ще им бъдат отнети. 2012 година днес, аз бих казал, че борбата с а, такова доходоносно занимание, като този тип престъпност, означава а, основно да се следват парите, т.е. къде върват потоците, особено в случаи с големи постъпления, паралелно на нормалните оперативно-следствени действия по установяване на извършителите. Uh, Защото те са онези, които водят до установяване на големи случаи на пране на пари. Наистина сериозните случаи са всъщност сърцевината и средства, които би трябвало да бъдат отнети. За тази цел имате нужда винаги от правна уредба, която да дава възможност и за разследване, и за осъждане и отнемане на такива средства. Тоест, трябва да е възможно да бъдат проследени, обезпечени, запорирани, и след това иззети тези средства не говоря за конкретните средства, които идват от прякото престъпление, а от непреките. Е, яхтите, вилите и всичко останало. Т.е. средствата, които след това се инвестират някъде другаде. Това са част от въпросите и отвъд и над това, като по-обща тема, която спомена и колегата Рафел, е въпросът за това че 2012 година, за да се случва всичко това, човек има нужда от наистина добра система за съдебна правна сътрудничество, особено при обезпечаване, запориране на средства, които отиват в чужбина. Това е много важно и за нашата работа в Манивал, както и страните по конвенцията от 2005. -та. Сега за Европейския съюз. Европейският съюз активно разработва своята правна архитектура с цел подкрепа на всички тези елементи посредством рамкови решения. Знае също така, че се задава и една директива за конфискацията. Отлично. Това е много добре за държавите, които са членки на Европейския съюз. Но това, което аз искам а, да спомена днес след обяд, е нещо много важно за цяла Европа, а то е, че трансграничната организирана престъпност не започва и не свършва на границите на Европейския съюз. Европейският съюз работи много активно, за да увеличи правомощията които да бъдат следствени правомощия в целия Европейски съюз. Но те трябва да бъдат такива, защото държавите членки на Европейския съюз да се обръщат към държави, които не са членки на Европейския съюз, а са в Европа. А, да речем държавите, с които аз се занимавам, съвета на Европа. А, тоест, примерно, да могат да се обърнат към Украина – една държава, която е ратифицирала една от конвенциите на съвета на Европа, за да има същото сътрудничество, каквото може да очакваш от държава членка, като например следене на сметки в реално време. Uh, in the, uh, the fight against transnational organized crime. I should come back to that uh, very briefly in a, in a moment. Съвсем накратко ще се спра върху това. Сега за организацията Манивал. Бяхме сформирани 97 година. 15-та годишнина ще отбележим едната седмица. Целта ни първоначално беше да се занимаваме с онези държави членки на Съвета на Европа, които не са част от групата за финансови действия – вие, мисля, че миналата седмица сте чули един от колегите от тази група. Та бяхме създадени за да включваме унеси държави, които се наричаха държави в преход, поне 97-ма така се наричаха. 12 обаче от тези държави вече са в Европейския съюз. И Харватия също така. 34 юрисдикции са в е, мандата ни. Комитета на министрите одобри и Обединеното кралство, т.е. ще отговаряме и за Гърнзи, остров Ман и е, а, е, другите острови, които са под шапката на Обединеното кралство. Ето това правим. Целите ни са записани в учредителния акт като се отчитаме пред Комитета на министрите за работата си. Това, което остава, всъщност, е да ви разкажа какво сме установили при третия кръг оценки. Ние сме единственият орган по настоящем, който извършва четвърти кръг оценки след препоръките от третия. Интересни резултати имаме. Искам конкретно да се занимая с хоризонталния преглед, който публикувахме миналата година. Онова, което ще ви разкажа, е пряко свързано с държавите от Манивал, които току-що ви показах но според мен те се отнасят и до други европейски държави а, и на континента, и в Съюза. По отношение на превенцията, трябва да кажа, че има голям напредък през последните години. Това бе установено от оценките, особено, що се отнася до превенцията, осъществявана от финансови институции. Много ресурси се влагат в това от страна на частния сектор. Говоря за предотвратяване на финансирането на тероризма и а, борба с прането на пари. Законодателството е подсилено, стандартите са разработени така, защото да покриват установяването, верифицирането, на съответните прехвърляния на права на ползване. По третата директива е това. Също така имаме добри резултати по воденето на документация, на, на архивирането. Защо казвам, че е важно? Защото финансовите институции трябва да водят своя архив – за работата си с клиенти, за да може след това да се реконструират съответните действия на конкретния клиент от правоохранителните органи. 66% от държавите спазват тези изисквания в една или друга степен. спазването в, на правилата в банковия сектор е много по-силно, по последователно, отколкото в нефинансовия сектор борсите, е, както и операторите, които се занимават с борсова дейност, не като че ли изпълняват толкова ясно тези задължения. Господин Рафаел е тук, ще го кажа пред него, че експертите, юристите и счетоводителите също е, водят такива регистри. Банките и други финансови институции са основните отчетни институции а, и техния брой се повишава. Юристите като че ли нямат голямо желание да докладват за такива случаи. И отново, не финансови институции или лица, които би трябвало да докладват, не, не го правят достатъчно активно поради ресурсите, които заделя частния сектор за превенция и с резултатите, които излизат от а, правоохранителната дейност, а, искам да кажа нещо много важно. Трябва да се каже, че има все повече обвинения, както и осъдителни присъди, но в повечето държави броят им не е много голям. Има една таблица пред вас, която включва периода 2005-2009 по отношение на държавите, които покрива нашата организация Манивал. В тази таблица, трябва да кажа, че да се внимава с цифрите, защото един от големите проблеми на оценителите е да получат смислена статистика, от агенциите, с които работим. Много често сме имали непоследователни статистически данни, които ни се изпращат, например, от прокуратурата, от министра на правосъдието или от други органи в една и съща държава. Така че надежността на статистиката всъщност показва колко ефикасно и ефективно хората се, е, си изпълняват задълженията и явно при положение, че има такова разминаване, нещата не са много убедителни. Трябва обаче да се каже, че голямата част от държавите имат вече осъдителни присъди които са много малко. Броят се на пръстите на ръката или на двете ръце. Колко сериозни са обаче повдигнатите обвинения? Тук нещата не изглеждат много добре. Както виждате на слайда, няма връзка между съответните е, престъпления и активите. Често питаме какви са основните средства, които се генерират в страната. Те ни дават е, списък, да речем, трафик на дрога, е, на хора, и след това виждаме а, колко обвинения са повдигнати срещу тези лица и се оказва, че те са повдигнати по други състави, а не директно към тези. Всъщност, прокурорите, съвсем разбираемо, и аз съм бил прокурор, предпочитат да изберат по-лесните случаи и обвинения. Тоест, самостоятелното пране на пари. Например, ако съдиш някой за измама, а пари са влезли в финансовата система, записваш го в обвинителния лист, но това не добавя допълнително наказание, когато си излезе осъдителна присъда. Не за това са създадени тези престъпни състави като пране на пари. Истинският проблем е всъщност, че не виждаме дела, срещу онези, които перат чужди пари. Тоест, дела, които да са само за пране на пари. Те са по-трудни, по-сложни, там се доказва много по-трудно, но те са унези, които показват, особено ако въвлечеш юристи изчетоводители, счетоводители, които са си отцапали ръцете, т.е. унези, които перат парите на организираната престъпност, или пък престъпници от кариерата. Та, за това трябва да се каже, че общите усилия на правоохранителните органи не са пропорционални на резултатите от това като ресурси, което влага частния сектор. Обеден съм, че ми изтича времето и за това съвсем накратко сега. Един от интересните въпроси, които са свързани с подоз... докладване на подозрителни транзакции, е, че никога не сме идентифицирали случаи, които да са излезли пряко от тази система за докладване на съмнителни транзакции. Знаем, че понякога такъв тип доклади са подсилили нашата прокурорска дейност, но не сме тръгвали от тях. 50% освен това от държавите изпращат под 10% от такъв тип сигнали, които те, са изпра... които те са получили за по-нататъчно разследване това също повдига въпроси за това какво се случва с останалите 90%, които са получени. Ако прочетете доклада, ще видите, че това всъщност не е показателно за как се справят самите звена за финансово разследване, но пък показва, че трябва да се говори с правоохранителните органи за тези цифри. Следващи стъпки. Трябва култура в цяла Европа Трябва да се влагат повече ресурси, които да отговарят на тези на частния сектор. Имаме нужда от много ясна, много силна система за конфискации, която отговаря на юриспруденцията на съда а, и в случай на престъпници от кариерата това е изключително важно. Варшавската конвенция има задъл... много ясни задължения, които се налагат а, в този смисъл. След това международното сътрудничество трябва да бъде подобрено и обръщането на тежеста на доказването. Това е важно, особено за онези, които отговарят случаи в Обединеното кралство Ирландия, където има гражданско отнемане без осъдителна присъда и тази конвенция всъщност е най, как да кажа, най-задължителните, има най-задължителните разпоредби, които изискват държавите по конвенцията да си сътрудничат с държави, които имат такъв тип гражданско отнемане. Това е много интересно. Трябва да видим дали ще влезе в директивата на Европейския съюз. 19 минути. Много се извинявам. Надявам се това да бе полезно. Благодаря. Преди да започнем дебата, искам да поздравя 28 студенти имаме тук от Реджо Емилия, които са гости на госпожа Борселино. Много се радваме, че сте тук. Първо да дам думата на колегите. Задах въпроса тази сутрин, но тъй като не получих отговор, сега ми се иска някой от вас тримата да може да ми отговори. Говори се за банките при прането на пари. Но ролята на банките е сателитна като че ли, що се отнася до прането на пари. Така се говори, но всъщност данните са съвсем други, че банките играят основна роля, негативна роля при прането на пари. И гражданите са тези, които опират пашкира. аз зададах един въпрос, който възникна тази сутрин. В италианските вестници има някои новини, които показват, че някои големи банки, като Барклис първа, са дали общо около 4 милиона евро под формата на ипотечни заеми на момчета, например, от 20 на години, които не работят, не притежават нищо, момче родено 90-та година. Та дали са му такъв един милион ипотечен заем, за да си купи голям ресторант без никаква информация, да му поискат. Италианската магистратура сега всичко му е взела, разбира се, но да, от следствието става ясно, че служителя, който всъщност му е дал този заем, е записал на някаква хартийка, че тъй като то е добро семейство, затова му се дават парите. Но тази добра, това добро семейство се оказало мафиотски клан. Така че това е сигурен човек, можем да му дадем такъв огромен кредит, защото идва от такова добро семейство. Питам се, колко ли такива случаи има сега, за които не знаем, защото само за това знаем. И това са космически данни. И, и трябва да има контрол. И ако има познаване ролята на банките, и то отрицателната бан, роля на банките при прането на пари, ние трябва да говорим за това. По отношение на големите суми, като че ли там не започват а, а, такива следствия за пране на пари, много по-лесно е явно да се гонят малките суми, защото по-лесно се доказва, а това е ужасяващо и както за това, че е, се изпращат такива е, сигнали за подозрителни транзакции, нищо не последва. И това е ужасяващо. И така, давам думата на господин Яколино за две минути. Много съжалявам, че изпуснах първата ораторка. Чух второто и третото изказване. днешния ден. Чухме изключителни изказвания. Искаме общ език за борбата с мафията, с организираната престъпност, прането на пари. И двамата, които чух, говориха точно за това. 86-та, първият закон за прането на пари опитите след това за борба с тероризма. Европейски съюз е подписал едно такова споразумение за борба с тероризма, по SWIFT едно споразумение. Ролята на банките обаче и на операторите е много важна, защото вие говорите за подаване на сигнали, за тази култура, за сътрудничество, съдействие, като че ли такава култура няма много силна сред хората, по причини, които мисля, че са ясни. Европа сега прави една нова директива за против прането на пари и за конфискира... конфискацията. Да няма се да бъдат запорирани тези суми, които се очаква да са незаконни. И също така е хубаво да имаме общ европейски език за споразумение със сътрудничество с трети страни, защото имаме глобален пазар и тогава трябва общо да се борим. От ваша гледна точка, като работещи в сектора, какво според вас би било полезно да направи Европейския парламент в крайна сметка последните стъпки преди приемането на двете директиви, тази за конфискацията и другата срещу прането на пари. Какво трябва да се предвиди, за да се подсилят тези споразумения за сътрудничество и в същото време да стане по-ефективни мерките за конфискация, за запориране и така нататък. Какво мислите вие по отношение разпоредбите и окончателната форма на текста, по която ще работим? И там ще се споменават онези споразумения за сътрудничество с други държави членки, за да може винаги по сериозно да се борим а, с прането на пари. Благодаря. Господин Ньютон Дан. Благодаря и на тримата оратори. Първо на дамата от Федерацията на банките. Честно казано, съм изумен, не разбирам. Искате по-добър достъп до регистъра на акционерите. Аз имам достъп до този регистър. Защо банките да го нямат? Може би ще обясните какво точно имате предвид, защото бях направо задачен. На господин Рафаел, Изложението ви беше много сложно и изключително интересно. Споменахте въпроса, че трябва да се разглеждат и останалите економически престъпления, но ние разглеждаме специфичните, специфично трансграничните престъпления. За щастие се занимаваме с а, е, националните престъпления, престъпленията на национално равнище. Казахте също така, че трябва да убедим гражданското общество. Какво точно имате предвид? искате да кажете всички, които не са банки? Аз част ли съм от гражданското общество или не? Може би богати си опит ще имате някакви идеи. Следващият ми въпрос. Казахте, че различните малки суми, които се прехвърлят от бюрата за а, изпращане на средства, имате ли всъщност информация за това, че тези, тези преводи се използват а, като за спиране на пари или просто това е сива зона, която не познаваме. И накрая от богатият ви опит, какво бихте ни препоръчали? Какво според вас ние трябва да направим, за да преодолеем дилемата, под която сме изправени? И на последният оратор, господин Рингунд, вашето изложение също беше много сложно и много изчерпателно. Надявам се да го получим в писмен вид по-късно, но на няколко пъти споменахте всъщност Варшавската конвенция. С любимият ми iPad го проверих в Google и става въпрос за правата на пътниците да пътуват. Предполагам, че няма да е право нямате предвид същата Варшавска конвенция. Но тази Варшавска конвенция, за която ни говорите, не е в Google. Така че, може би, ще уточните какво точно имахте предвид. Se non c'è nessun altro intervento, няма други желащи да се изкажат? Няма. Добре, давам думата отново на дамата до мен, след това господин Рафел и следващия. Имате по 5 минути на всеки. Имате думата. Мерси. Благодаря ви. Най-напред ще отговоря на вашето изказване, госпожо председател, ако нямате нищо против. Споменахте конкретен случай в конкретна държава членка, който попада под мощите на специфична юрисдикция. По принцип не трябва да има такива случаи. Финансовите институции разполагат с системи за вътрешен контрол, както вече обясних. Става въпрос както за конкретни служители, така и за технологични решения, които не би трябвало да позволяват допускането на подобни инциденти. И бих се радвала да има една хармонизирана европейска правна рамка, която действително да не допуска подобни случаи. Относно изказването на господин Ньютон Дан относно регистрите, финансовите институти са длъжни да познават структурата на собственост и на права на собственост на своите клиенти. И действително някои държави членки предоставят регистри, които дават представа за структурата на съответните акционерни дружества, но други държави членки не предоставят тази информация, тъй като тя не е задължителна съгласно съответното дружествено право на държавата членка. И това са случаите, които ние бихме искали да се променят. В такъв случай банките са принудени да използват а, други източници на информация, като например интернет и Google, ние бихме искали да има такива регистри на държавно равнище във всички държави и членки, за да разполагаме с достъп до ясна и редовно осъвременявана информация, за да сме наясно ние с реалното собственост на нашите клиенти. Uh, well, there we are. You put me on the spot, so I'll try and do what I can to ще се опитам да споделя опит от четвърт век в рамките на 5 минути. Гражданското общество, което споменах, трябва да се ограничи до, да кажем, регламентираният сектор. Тоест секторът, който е определен от редица последователни директиви, които са били транспонирани в националните законодателни системи. Както знаете, гражданското общество е доста съобхватен термин и не мисля, че притесненията трябва да са за отделни личности. Става въпроса за всички органи, които имат задължения съгласно върховенството на закона и изискванията на съответната държава да докладват по своевременен и надежден начин. Има и друга идея, която не знам дали може да бъде включена в а, някакъв законодателен акт. А именно усещането, че ако някаква транзакция е спешна, а знаете, че в света на финансите много често се стига до успешни транзакции, било то по търговски или по лични причини, в този случай е достатъчно да се споделят притесненията, след транзакцията, защото в против случай, противен случай служителят се притеснява, че ако подаде сигнала, преди това ще трябва да изчака разрешение, което ще доведе до искане на съгласие от клиента и цялата процедура ще доведе до забавяне на транзакцията. А, доколкото разбирам, големите банки, които работят с малки клиенти, трябва много бързо да взимат решение дали им трябва съгласие преди извършване на транзакцията или достатъчно бързо да докладват за транзакцията, след което да пристъпят към извършване на транзакцията без да искат съгласие. Това е много сериозен проблем за тях наистина. Казвате, че може да се подобри нещо, по което може би, върху което може би за момента нямате голямо влияние. В Обединеното кралство, например, економическите престъпления, които обхващат изпирането на, пране, на пари, не са в, сред приоритетите на по-голямата част от полицейските служби. И това си е проблем. Ако тези престъпления са част от обвиненията срещу някое заподозрено лице, те обикновено са някъде в края на списъка и целта е да се улесни конфискацията чрез тях, но те рядко са реалният обект на разследването и това си е проблема. Зададохте още един много интересен въпрос и се радвам, че вие го зададохте, защото ако аз си бях позволил да го задам, щяхте да ме обвините в някаква пристрастност. Реално е, отговорът е, че реално нямаме емпирично доказателство къде точно е проблемът. Дали в големите банки, дали в тези, които изпращат средствата и каква всъщност е пропорцията. Нямаме информация, защото на практика правоохранителните органи се притесняват, че се изпращат сравнително малки суми между 50 и 500 лири и е възможно всъщност по този начин че всъщност това е, по този начин се извършва изпиране на пари, но не сме сигурни какъв точно е размера. че това се извършва чрез разбиване на малки суми, за да не бъдат прихванати. Но, както казах, не разполагаме с конкретни статистически данни, които да потвърдят тази хипотеза. Може би е странно тези думи да дойдат от практикуващ, но има сравнително малък брой обвинения а може би си спомняте, че всъщност в Обединеното кралство за малко щяхме да, да престанем да смятаме прането на, на, на пари като престъпление. И благодарение на хора като мен това не се случи. Ние се опитахме да обясним, че е важно това да продължава да смята за престъпление, дори реално да не се повдигат обвинения за това престъпление. Просто като трябва да продължава да се смята за престъпление. И винаги съществува това напрежение между а, търговията и а, целите да се запази и стремежа да се запази водещата роля на Обединеното кралство като финансов център, център и регламентите и усилията за борба с економическите престъпления. Благодаря ви. Ще започна от последният отговор на Монти. Всъщност, уредбата относно факта, че прането пари е престъпление, в Обединеното кралство е доста специфична уредба. В много държави членки няма наказателни санкции, а международните разпоредби позволяват и, и наказателни, и административни санкции. Така че наистина санкциите в Обединеното кралство са доста специфични. Ще се върна отново на нашата конвенция. Ще повдигна още два въпроса относно бюрата за паричен превод и за обмяна на валута. Ще се върна на опита си като прокурор в Обединеното кралство. През последните 10 години аз поне се сещам поне за две разследвания, в които две големи обменни бюра в Лондон де-факто бяха разкрити като средство за пране на пари и а, имаше много сериозно разследване, което доведе, до силни присъди от по 14 години. Така че смятам, че не бива да се подценява ролята на обменните бюра – също така, през последните няколко години разкрихме различни участници в бюра, обменните бюра и бюрата за паричен превод в различни държави членки. И е ясно, че, тях, че тяхното равнище на ам, спазване на изискванията на законодателството срещу прането за пари е доста по-низко в сравнение с една банка тук в Брюксел или в Лондон, например. Така че определено има поле за развитие и сподобряване на усилията за борба срещу финансирането на тероризма и борба срещу прането за пари в този сектор. Има сериозни причини за притеснение. връщам се отново на, на Бащарската конвенция. Съжалявам, всъщност съкратих го, защото името е много дълго. Това е Конвенцията на Света на Европа за пране на пари и конфискация на активите, идващи от престъпна дейност и използвани за финансиране на тероризма. Накратко тя е позната като Варшавска конвенция. Причината, по която споменам тази конвенция, не е просто защото това е конвенция на съвета на Европа, а защото, както казах от самото начало престъпността не свършва на границите на Европейския съюз. Транснационалните престъпни организации непрестанно всъщност променят своето място на дейност. Те имат един вид хъбове в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Ето защо е много важно да има добра, добро взаимно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз и държавите извън Европейския съюз. За целта трябва да има споразумения между държави. Но аз смятам, че точно това трябва да се избегне, а именно сключването на двустранни споразумения между отделните страни. По-добре е да се постигне един многостранен инструмент и всички страни, които са, които са подписали това споразумение, трябва да са наясно какви са техните задължения. Ама, че малко набързо го обясних, за което се извинявам, но както казах, в момента в Европейския съюз, ако държавите членки са одобрили протокола към Конвенцията за, за взаимно сътрудничество, всички държави членки би трябвало не съм сигурен, че това е така, но по принцип би трябвало да могат да предоставят информация за това дали дадена личност има банкови сметки в друга държава, членка на Европейския съюз, въз основа на регистрите, с които разполагат и съгласно съответната процедура. И също така могат да а, наблюдават регистрите за бъдеще, т.е. могат да поискат от банките да следят сметките на дадено лице за подозряно в престъпление, отново съгласно съответната процедура. Да предположим, че това е възможно в рамките на Европейския съюз. И това е чудесно. Какво се случва обаче, когато се нуждаете от сведения от а, Русия или от Украина или от а, страните членки на Монивал в а, източна Европа, например? Албания е ратифицирала конвенцията. редица нали, други държави скоро ще ратифицират конвенцията. И при това положение държавите, членки на Европейския съюз, които са ратифицирали конвенцията, могат да поискат а, Албания или Украина да предоставят информацията по същия начин. Става въпрос за спазване на единен европейски стандарт. В момента 13 държави членки на Европейския съюз, ако включите и Хрватска, са ратифицирали конвенцията. Днес държави членки на Европейския съюз и самият Европейски съюз са подписали конвенцията, но не са я ратифицирали. и на много, на много форуми настояваме пред партньорите от Европейския съюз да насърчат всички държави членки на Европейския съюз. И мисля, че въпросът дойде от Обединеното кралство. Обединеното кралство все още не е подписало и не е ратифицирало конвенцията. И доколкото знам, имаше препоръка към съответната комисия в камерата на лордовете за а, реалното подписване и ратификация на конвенцията защото всъщност представители на Обединеното кралство бяха, беше председател на комисията, която изготви текста на конвенцията. Като цяло, положителен факт е, че в Европейския съюз засилвате вашите инструменти, но не бива да забравяте колко важно е сътрудничеството с останалите страни от Европа, които не са членки на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости за изказванията. Моля ви да оставите докладите си или ако имате нещо да добавите, можете в писма ви да ни го изпратите. Сега ще помоля да дойдат тук при мен от другите оратори. Преди това обаче едно съобщение. Искам да поканя колегите и те, който иска да участва тази вечер в прожектирането на един филм Второ време 20 години от трагедията на Вия Демелю и Капачи. 18.45 в АСП 1Г3, организирана от госпожа Борселино. Ще участват генералния прокурор Скартинато и Ханес Свобода. Четвърти кластър. Контрол на финансовите потоци. Какво да правим с онези сектори, които не желаят да сътрудничат, както и как да следим паричните потоци от и към Европа. Първи е Себастиан Фидлер от извинете, криминалната полиция в Германия. Ще говори за прилагането на законодателството, за прането на пари и най-вече в онези а, територии, където няма сътрудничество. Джереми Карбър е след това от Transparency International, отново по същата тема. И Карло Ван Хюкелом от Европол за операция Атина и установяване на движение на пари в брой. 15 минути на всеки след което започва дебат. Давам думата на Себастиан Фидлер, който ще говори за германския опит в тази сфера. Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung und für die Einladung. Благодаря за тези уводни думи и за поканата. За нас е чест да дойдем и да представим гледната точка на практиците. Аз говоря от името на професионалната организация на немските криминални служители, разследващи служители, които се занимаваме с всички тези а, престъпления, които са обект на а, вашето изслушване днес. Аз съм се опитал да структурирам така представенето, така че да разгледаме сенчестите финансови пазари и всички тези области на паричните потоци, как могат да се контролират, дали изобщо можем да използваме понятието контрол. Ще споделя нашия опит на най-директно ниско ниво. А преди това обсъдих с много колеги, за да може и те да дадат своя принос. И в първата част на презентацията си ще разгледам някои от тези въпроси, свързани с сенчестите финансови пазари, които предизвикват много сериозна загриженост при нас и много сериозна работа по разследването. След това ще разгледам примера на Германия и какво се случва, когато други държави се обръщат към нас, за да обсъдим възможност възможностите за разследване на а, изпирани а, при прането на пари, как могат да действат мерките за контрол в тази област, в конкретна държава и смятам, че има на какво да стъпя от а, предишните презентации, които бяха направени днес – и накрая ще направя някои а, предложения. На първо място области или страни, които не взаимодействат. А, може би по-точно е да се каже сенчести финансови пазари. Има и определение в тази област, как нашият опит в разследването е свързат както от една страна с определението на понятието, така и с държавите, които трябва да си сътрудничим. Една от тези държави не е толкова далече. Кипър. Имаме много а, разследвания, които водят тази посока по отношение на модус операнди, начина на действие. Много фалшиви компании се регистрират и те отварят свои банкови ам, сметки и после в разследването се разбира, че неправомерно придобитите средства или имущество са регистрирани там и става много трудно да ги проследим да проследим финансовите транзакции, да проследим самите имуществени обекти и това много сериозно възпрепятства нашето разследване. Разбира се, ако сме задържали някого, ние искаме да разследваме бързо и бавното действие на е, взаимноправната дейност е, е изключително забавящ момент. Трудно е да се спазят тези срокове. Не може обаче единствено да посочим даден факт, канал или лице и в общи линии трябва да разкрием цялото си разследване преди да, да получим каквито и да било отговори от кипърска страна. И напоследък имаме доста м, такива случаи, където се вижда подобен модел на, на действие. Например, регистрирани компании в а, някои от островите а, на Великобритания, в Ламанша или пък в Гибралтар. И става много трудно да се проследят а, последствията. Не можем да се свържим с а, официалните администрацията на тези места. Сингапур и Хонг-Конг са също а, дестинации, които представляват интерес за а, престъпниците, може би също така, защото Германия е близо до Швейцария, ще видите, че много а, а, от нашата дейност, всъщност 30% от сенчестия финансов пазар, който ние разследваме, а, е свързан с Швейцария. Малко различно обаче там картината. Отлично е сътрудничеството с правоохранителните органи и с разследващите органи, но много е трудно да получим взаимноправно сътрудничество, защото самите заподозрени имат много сериозна правна защита, много високо е дигната бариерата и съответно е трудно да получим резултатите от взаимноправното сътрудничеството. Изключително трудно се до, достъпват а, данните за различните сметки, винаги трябва да се информират съдилищата за начина по който действаме и така а, за начин по който ние действаме, фалшивите компании, регистрирани там, представляват най-голям най проблем за нас. Настоятелите на подобно предприятие, регистрирано по този начин, и също председателя на надзорния съвет а, е, са защитени, така че правят нашите действия по-трудни. Що се отнася до банките, беше повдигната тази тема. Имаме опит е, от две страни. От една страна 90% от всички заподозрени транзакции идват от финансовия сектор, но имаме и много големи случаи, които са свързани с Швейцария и швейцарски банки, UBS, например, която се появява в заглавията сега, и други банкови институции, където митниците се успяват да прехвърлят близо 1 милиард евро в Бермудските острови от пенсионен фонд почти без следа. И ние наистина се опитваме да разберем как подобно подобна финансова институция, която е част от подобни дейности продължава да функционира на немския пазар. Време е да се промени гледащето според нас. Не винаги ни е лесно да действаме, но трябва да видим и това, което се случва и в другите държави. Как те намират ситуацията по отношение на взаимното правно сътрудничество, как можем да целенасочим и подобри начина по който действаме в момента. В момента имаме един а, случай, свързан с а, а, холандски търговец на наркотици, който прехвърля много имот, а, имущество в а, а, Германия. Колегите от Нидерландия се обърнаха към нас с моба за взаимноправно сътрудничество и съответно нашите прокурори разпределиха задачите, но толкова много разпокъсани бяха тези имуществени следи, че в крайна сметка нямаше реален резултат. Ето защо трябва да си зададем въпроса за ефективността и ефикасността на регулирането. А сега, що се отнася до това да се управляват и да се обезпечават да се обезпечава имуществото. Говорим за взаимно признаване, но тук стои въпроса и за а, изпълнението, за и, а, извършването на съответните дейности, след като има дадено а, постановление, което е а, публикувано. И а, също така има един друг въпрос, на който искам да се спра. Връзка прави той и с предишната презентация във връзка с повишаване на информираността и а, Както казах, 20% от нашите подозрителни финансови транзакции са от а, финансовия а, сектор, а от останалата част от други сектори. Тоест, предприятията трябва да са информирани, за да знаят, че вероятно и на тях а, им влияят тези процеси. Това се отразява и върху тях. Това е съществото на, на проблема, същността на този процес. Именно националните вътрешни ситуации, обстоятелства налагат да се разглеждат процесите от гледна точка на национална сигурност. Няма смисъл да Е, обясняваме колко успешно сме се справили сами, трябва да кажем защо са ни необходими всички други участници в процеса и как, защо е важно да си сътрудничим. Например, ако става въпрос за например, продаващите автомобили. Ако имаме едно такова предприятие, което продава автомобил за 70 хиляди в брой, естествено, че би трябвало да си зададе въпроса защо това е нещо, което би трябвало да ни заинтересува. Защо е проблем, ако хората плащат такива големи движими и недвижими имоти в брой. Това ни казва и изследването, което разгледахме и а, наистина става ясно, че няма добра информираност защо действително това представлява проблем. Не става въпрос само за информираността, също така и честотата на проверките в економиката винаги е проблем с пазването на изискванията, особено когато има външен натиск. Тогава хората започват да говорят за саморегулация. Винаги виждаме този процес. Има надзорни органи, но всички а, лендери, всички а, а, провинции в Германия имат а, такива изисквания, но по-рано имахме 200 различни а, такива надзорни органи в а, Германия на всички възможни нива, а пък ако нямам подготвен персонал, то тогава цялата система ще се провали. И така стигам до последната част на моето представяне. Предложенията, които смятам, че са много важни. Това е едно от най-важните предложения, което бих могъл да включа в този политически дебат. всъщност това, което искам да изпратя като послание е, че престъпленията са много по-скъпи, отколкото борбата с престъпления. жалко е, наистина е катастрофа е това, че намаляват средствата за тази дейност, намаляват бюджетите във всички държави. А, също така ние имаме и проблеми с салафидите и други етнически групи, които трябва да проследяваме. И това струва много, всъщност би струва много повече пари да не инвестираме в а, тази дейност, отколкото а, да инвестираме по начина, по който ние действаме. Също така е много важно качеството, а не количество. А, минималните стандарти за квалификация на разследващите органи. Това е свързано с разследващите правоохранителни органи, но също така и а, други органи, които могат да бъдат много по-ефективни. И накрая искам да кажа, че в много области нямаме необходимите знания, имаме някакви подозрения, няма как да продължим нататък. Има известни изследвания в тази област и а, е ясно, че ни трябва по-обхватен подход, за да осветлим тъмните ъгли, които все още съществуват. Благодаря. Благодаря, господин Карвар, има думата. Thank you very much, Madam Chair, and uh, thank you for the... Благодаря. Благодаря ви, че ме поканихте е, като представител на Transparency International. Е, да, аз представлявам гражданското общество. Не бях сигурен къде отиде отговора на въпроса, който зададахте. Transparency International – мисля, че това е известна организация. Няма нужда, може би, да обяснявам с какво се занимаваме. И тук днес не съм за да говоря за корупцията като аспект най-вече, а и по други въпроси. Няма смисъл да се говори за корупцията като аспект на прането на пари, защото то би означавало и тероризма да е една от частите от прането на пари. Става дума за идентифициране и спиране на незаконни средства. Това е много по-важно, отколкото чисто и просто постъпленията от корупция, терористично финансиране и други. Ако погледнем цифрите, установяваме, че средствата от корупция по света са около 20-30 милиарда евро. Годишно много пари. Но обемът на всички тези незаконни средства, които протичат през международната финансова система, е около 1,8 милиарда, извинете, трилиона евро. Ако искаме да окажем въздействие, за да намалим с 10% дори този поток от средства, то тогава наистина бихме въвели голяма промяна. Наистина ще има полза за обществото и ще се сведат мащабите на проблема. И това е необходимо, защото статистиката показва, че се увеличава притокът на пари и то експоненциално нараства, т.е. не намалява. Трябва да видим защо се случва всичко това. Също така трябва да отбележа, че макар, че сте записали, че ще говоря за територии, които не си сътрудничат, аз ще ще гледам малко по-общо на това, какво означава не сътрудничеща си зона. Групата за финансови действия има цял списък от държави, които не желаят да си сътрудничат. Те започват с Иран, Северна Корея, Боливия, Куба, Еквадор. По никакъв начин не омалуважавам това, че има избягване на средства към тях, че това са дисфункционални страни, защото е невъзможно да се създаде едно гражданско общество, което да функционира. И това става, защото средствата изтичат незаконно от тези страни. Това е важно за тях, но не вие като... Вие, извинете, но вие като комисия едва ли се занимавате точно с това, с настоящото изслушване. Бихме могли да се съсредоточим върху данъчните обежища. Това са традиционни източници е, на пране на пари. Могат да се посочат определени държави, чуждестранни юрисдикции, в Тихоокеанския район, които изкарват много пари, защото работят като данъчни обежища. Част от тях са пряко свързани с членове на Европейския съюз. Британските територии, например, зависимите територии, 14 такива, както и тези, които са под короната, те бяха споменати. След това Нидерландия, френски територии. Всичките територии, които са почапката на тези държави, играят своята роля като част от тези данъчни убежища. Но трябва най-вече да се съсредоточим върху големите играчи. По-рано бе спомената Швейцария. Тя е един от най-големите, както и може би за, за Германия. В рамките на Европейския съюз най-големия играч е Обединеното кралство. И не повтарям това, което бе споменато от Ева Жоли от един магистрант в, в Франция, която често говори по този въпрос, или Джон Москоу, който е бившия прокурор на Нью Йорк, които много често сочат Лондон и то Ситито, където казват, че това е най-голямата пералня за пари в света. Но това е истина. Е, защо има истина тук? Защото това е най-големия финансов център в света. Следователно, а, извинявайте, искам да ви прекъсна за секунда. Служете си слушалките. Може ли да спрете на, на този аспект, да кажете нещо повече? Искам хубаво да го обясните отново. Добре. Ситито е най-голямата пералня за пари в света и трябва и да бъде, защото най-големия обем средства протичат през ситито. Според мен няма смисъл Много казват, не е моя вината. Системата си е система. Когато водя дискусии в Transparency International за това къде да се съсредоточим, става ясно, че да, прави сме, че от едната страна на корумпирана транзакция има някой, който плаща подкуп, а от другата страна има някой, който ще получи този подкуп. Тоест, това е двустранна транзакция, двупосочна но за корупцията, пък и за всичко останало, за което се говори във вашата комисия, има три страни, а не две. По средата има посредници. И тези посредници, финансовите посредници, сами по себе си не са, може би, лоши, те са толкова добри, колкото се направят. Могат да работят, т.е. добре, системата, а могат да изработят системата и съответно да са лоши. Но нещата не работят добре явно и трябва да разграничим тези. Трябва да променим начина по който работят тези институции, за да сме сигурни, че процесите вървят с правилна посока. Ако се върнем едно поколение назад. Началото на дискусиите, господин Рафал го спомена, когато възникна нуждата от такива разпоредби срещу прането на пари. Тогавата банките, търговските банки, в естеството на работата им беше да познават своите клиенти. Не беше задължително. Те задаваха разумни, смислени въпроси, защото беше смислено да знаеш, да разбереш какви са транзакциите, кои са клиентите, откъде идват средствата им, защо искат да правят определени неща с парите си. Същото се случи и с процесите след това изведнъж всичко това изчезна, това желание да се знае и се превърне в едно отмятане на извършени действия. Няма нищо лошо това да отметнеш, че нещо си свършил, но то не включва разбиране на случващото се. И оттам какво произлезе? Пропуска се смисъла на цялото упражнение. Не омалуважавам ресурсите, които се влагат от банки и от други а, в а, процесите за недопускане пране на пари. Но ако част от тези ресурси, които сега редовно банките заделят, те всяка година ги заделят, бяха дадени, например, за, за преследване, наказателно преследване, то тогава щяхме да имаме много по-ефикасни, ефективни наказателни санкции. Аз не искам ново законодателство. Дори не търся някакви нови регламенти, правила. Това, което ми се иска да има обаче е едно по-голямо разбиране за това каква е целта на този процес и какви са конкретните отговорности, които всеки един от нас носи за улесняване на този процес или за възпрепятстване на процеса. За мен е изключително важно. Дамата от Банковата федерация каза нещо, което съм чувал и преди. Тя каза, банките са отговорни за 80% от докладването на подозрителни транзакции. Тоест, те подават такива сигнали, но никой не прави нищо с тези сигнали. Това е изключително а, притеснително. Но, от друга страна, ето, вижте, че 80% от проблема, според мен, е в ръцете на банките. Те трябва да носят отговорност. И а, това трябва да доведе до а, подобряване на работата на системата. Ще взема един пример който може да помогне, е, госпожо председател на казаното от вас. Миналата седмица в Лондон имаше едно дело срещу млад търговец, роден в Нигерия, но британец, който е загубил на UBS при търговия с деривати е, милиард и половина паунда. Ако се беше случило по друг начин, банката ще да загуби 7,5 милиарда паунда. Огромни суми пари. Ако нещата бяха толкова простички, т.е. да се изперат всичките тези пари през системата, то тогава явно системата е много слаба и е много грешна. Кои са онези, които най-добре могат да разберат системата и да я поправят? цялото ми уважение пред Европейския парламент, аз не мисля, че вие сред вашите членове имате хора, които са математици или пък знаят как се търгува с деривати и въобще знаят как работи пазара на пари. Нито един национален политик, с който съм се срещал или съм виждал, също не разполага с тези знания. Така че да мислите, че вие можете да отговорите на този въпрос или да решите този проблем с цялото ми уважение е малко а, така неточно. Но в сектора а, трябва да не се намерят хора, които ясно разбират как да се реши проблем. Вие споменахте Барклис, госпожо председател, на 20 годишен е даден заем от а, милион евро, който е просто е нещо като брак, се едно са бракували парите. Всеки ден се случва това. Кой понася загубът? Барклис. Барклис и нейните акционери. Но... Ето, ето, за това има и е, цялото това търгуване с деривати и кредитни дефолт слопове. По този начин се създаваха все по-рискови дългове, които след това да се продават и купуват и от тях се изкарват парите. Колкото по-рисков е дълга, толкова по-скъп е той, толкова повече пари може да изкараш от него затова ви препоръчвам една книга, която се нарича Fool's Guild, една отлична книга за това а, как точно а, възниква този тип тълкуване, а, този тип търговия, извинете. Ако това са рисковете, които искат да поемат банките, ако това е нивото на риска, които данакоплаците също трябва да подкрепят, то тогава е много трудно да се обърне процеса. И отговорността трябва да бъде у посредниците. Финансовите посредници не са само банки. Финансовите посредници са най-вече банките, защото банките са онези, през които изтичат, протичат тези пари. Но аз ще посоча с пръст юристите, каза се по-рано нещо за юристите, за това, че ги няма не подават такива доклади за подозрителни транзакции. Зная, че адвокатурата в Европа няма никакво желание да се занимава с тази тема. Аз като юрист, а аз продължавам да практикувам като юрист, аз трябва да нося отговорност за дейностите на клиентите си. Ако моите клиенти се занимават с престъпна дейност или поне с подозрителна дейност, аз нося отговорност и не разбирам. И съвсем ясно трябва да каже, да се каже на адвокатурите, съюзите на адвокатите, на юристите, че трябва да убедят своите членове, че те носят отговорност. Същото се отнася за всички професии, за застрахователите и за всички други. В а, този успешен свят на а, финансови посредници. Всички носим отговорност. И всяко отделно лице трябва да промени поведението си, да съзнава как то може да премахне риска. И накрая стигам до риска. Какъв е риска за една банка, която не записва определена транзакция като подозрителна? Няма голям риск. Но има едно място, където са в риск. И това е САЩ. В САЩ има определено законодателство, и липса на ограничения, които да подкрепят това законодателство. Много е трудно в съда да успориш онова, което правоохранителните органи в САЩ правят. Тоест нямаш право да го направиш дори. И правната професия е на тяхна страна. Те са нещо като пазители на портата и е, съответно е, те налагат огромни глоби на банки в Европа и други за грешки. Част от тях са истински грешки, но има и престъпна дейност. Или поне подозрения за такива. Като европеец, за мен е много обиждащо да виждам един, да има и такъв свят, в който само САЩ създава възможност а, банките да бъдат наказвани и да ги принуждава да се държат както трябва. А европейците, които са част от посредническия свят, трябва да се събудят и да създадат рискове за банките, ако се държат неправомерно. UBS са дали възможност на този търговец да се окаже в ситуация, в която са загубили милиард и половина получиха глоба вчера. Тя беше смешна. Това риск ли е за тях? Наистина ли работим ефективно и ефикасно? Благодаря. Грация, мистер Карвер. Благодаря ви, господин Карвер. Не бива да забравяме нотариусите, адвокати и нотариуса. Ето това е сивата зона, според мен, която подкрепя организираната престъпност и където има и пране на пари и корупция. Сега давам думата на Карло Ван Хюкелом, който представлява Европол. Той ще говори за операция Атина и мерките за засичане на кеш като част от превенция на прането на пари. Ще ви помоля накратко да ни обясните какво е Европол, с какво се занимава Европол, защото отзад има и ученици. Thank you, Mrs. Uh, Chairperson. Uh, good afternoon, ladies and... Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Позволете ми да се представя. Казвам се Карло Ван Хелкел и ръководя отдела, занимаващ се с финансови и економически престъпления в Европол, а Европол е правоприлагащата агенция на Европейския съюз, която улеснява и подпомага националните правоохранителни агенции в борбата срещу тежката и организирана престъпност във всичките й форми. Ще се възползвам от тази възможност, за да обърна вниманието ви на два въпроса. Първо, явлението за прехвърляне на големи суми в кеш, което се увеличава. И на второ място банковата, банковият рейтинг и неговата роля в ам, този вид употреби. Както вече казах, в последното десетилетие се забелязва, особено в Европейския съюз, силно засилване на на трафика на кеш на едро по всякакъв вид, чрез всякакъв вид превозни средства, сухопътни, по въздушен път или по шепе път. Има редица външни фактори, които пред... обясняват засилването на това явление. Първо през 2002 година беше въведена едината валута, еврото, и най-голямата купюра от 500 евро, която улеснява физическият пренос и обмен на а, средства в кеш. Например, само ще отбележа, че за да се прехвърли дадена сума в евро е необходимо една осма от обема необходим за пренасене на същата сума в а, долара, така че виждате колко удобно е за тези цели да се използват големите купюри на еврото. Освен това, еврото трябва да се смята за стабилна валута по целия свят със сравнително ниска експозиция на инфлация. Трета, може би още по-важна причина е фактът, че разпоредбите за борба срещу изпиране на парите на световно равнище по някакъв начин стана жертва на собствения си успех. Тъй като престъпниците по принцип не са никак глупави и те осъзнаха, че за да не бъдат хванати, трябва да избягват да използват банковата система доколкото е възможно. Тъй като в банковата система съществува и наречената система за докладване на подозрителни транзакции – която дава възможност на правоохранителните служби да бъдат известявани за а, практики за изпиране на пари в рамките на банковата система. Също толкова важен, важен фактор като един вид аномалия, е фактът, че до момента липсва европейска регламентация, която задължава за докладване на а, движение с средства в кеш а, над 10 000 евро. По 10 000 евро, извинете. Тоест, съгласно регламента 1889 от а, 2005 година, се длъжни да декларирате сума над 10 000 евро ако напускате Европейския съюз. Но в повечето държави членки няма подобни изисквания при, презгранични пътувания в рамките на Европейския съюз. Припомням ви само, че директивата за изпирането на пари задължава държавите членки да вземат съответните законодателни мерки, за да предотвратят използването на пари в брой за определени цели. Но когато пренасяте пари в брой в Европейския съюз, а средно 83 000 евро се декларират всеки един път, в тези случаи няма подобна забрана. И този парадокс е трудно обясним. Това явление, както казвам, както казах, се засили през последното десетилетие и в рамките на работната група за правоприлагане на Европейския съюз бяха разработени редица операции, целящи справяне с а, това явление. Три последователни ротационни председателства на съвета на Европейския съюз организираха операция, наречена Атина, която е съвместна полицейска и митническа операция с цел установяване и, когато е възможно, отнемане на пари в брой. През началото на 2012 година датското председателство пое инициативата за провеждане на третата операция от този вид. Но в случая Европол предложи малко по-различен подход – Предложихме да има фаза, подготвителна фаза преди операцията, т.е. да се проведе анализ на риска. И този анализ имаше две основни предимства. Първо, той ни позволи по-добре да съсредоточим усилията и всъщност усилията на, на националните правоохранителни органи в рамките на операцията и постигнахме значителен успех, тъй като в рамките на операцията увеличихме броят на, а, на запорирането с 60%. Също толкова важен показател за успех е и факта, че за първи път получихме и важни заключения заключения от стратегическа гледна точка, които ни позволяват по-добре да разберем проблемът, под който сме изправени и също така по-добре да разберем вътрешното устройство и начина по който функционира това явление. Основните заключения от тази подготвителна фаза без да навлизам в подробности, защото ако се интересувате, ще можете да запознаете с тях в, от доклада ми, който ще бъде на ваше разположение. Но основните ни заключения е, че има няколко основни маршрута и това ни позволи да, съсредоточим нашите ресурси върху тези маршрути има известно доминация на граждани от руск, на руски граждани, които се занимават с трафик на големи суми в брой. Направихме други интересни заключения, като дори и фактът, че и дойче марките, които вече не се използват като валута, продължават да се да са обект на трафик. Виждате също така, че начините за укриване на валута, на валутата напомнят много методи за укриване на кокаина, например. Виждате няколко примера за укриване. И всъщност някой път има доста напреднали методи в някои случаи хора поглъщат до 35 кондома, пълни с пари в брой. И това много ясно ни показва каква е нагласата на хората, които се занимават с този вид трафик. Тоест, те са напълно наясно, че а, това е противозаконно. Един човек дори беше заловен с 14 килчета злато от по 100 грама всяко. Можете ли да си ви представите това? Представете си да погълнете това, по такъв начин такова количество злато. Но имаме е, доказателства, че това се е случвало и то не еднократно. 36 страни ни предоставиха, 26 страни извинете, ни предоставиха данни а в рамките на самата операция, която продължи една седмица, 38 държави взеха участие. Няма да навлизам в подробности за конкретните резултати и статистически данни. Ако те ви интересуват, ще ви ги предоставя. Важно е да разгледаме цялостният резултат относно сумите, които влизат и излизат от Европейския съюз в брой. За наше огромно очудване говорим годишно за обща агрегирани суми от най-малко 6 милиарда евро – сумата, която, сумите, които се залавят, е 155 милиона евро. И фактът, че тези, тези пари са, заловени, показват, че личността, която ги е пренасила, не ги е декларирана, декларирала съгласно изискванията на, деклари... на директивата от 2005 година. Виждате, става въпроса за значителни суми и мога да ви уверя, че след направеният анализ се оказва, че три пъти повече пари в бой напускат Европейския съюз, отколкото влизат в него. няколкото последователни операции ни дадоха възможност да установим някои специфични модели. Ще ви дам един пример. В рамките на операциите установихме, че 430 милиона щатски долара и 10 милиона евро преминават от Украина през територията на Европейския съюз към Турция. Това е значителна сума пари. И а, за пренасенето им се използват и наречените колективни декларации. Тоест, обикновено става въпрос за автобус, който пресича границата и шофьорът на автобуса прави колективна декларация на парите в брой, които се пренасят от пътниците. Не знам дали това е много полезен начин за спазване на изискванията на директива 1889 от 2005 година. Мерките, които основахме на тези данни, за момента не водят до много големи резултати, тъй като външните ни партньори за момента не ни оказват голямо сътрудничество. Те заявиха, че тези парични преводи са свързани с тъй наречените търговци по определени маршрути и този вид търговия не се смята за тежко престъпление. Направихме и заключение относно ефикасността на регумен... рамка, която в момента управлява преносът на пари в брой през граница. И стана ясно, че настоящата регламентация създава някои пречки при прилагането й в случаите, когато пренасящите парите в брой куриерите по случайност ги декларират. Оказва се, че има много ограничени възможности за конфискуване на парите в брой. Какво се случва всъщност, когато някой декларира голяма сума пари в брой на летището, но самолетът му излита след няколко минути? В такава ситуация как може да се направи оценка за естеството на транзакцията? В този случай е много трудно изобщо да се а, провери а, грешната, непълна или неточна информация, която се предоставя, и е много трудно да се намерят някакви данни, че тези средства са свързани по какъвто и да било начин с някаква незаконна дейност. Относно бъкнотите от 500 евро, някои от вас може би знаят, е информация, която е общодостъпна, фактът, че агенцията на Обединеното кралство, която се занимава с тежката престъпност, разполага с доказателства, че 95% от, от случаите организираната престъпност се използва банкноти от 500 евро. Ето защо в Обединеното кралство бяха взети административни мерки за забраняване, за чисто и просто забрана на банкноти от 500 евро на територията на Обединеното кралство. Аз не бих казал, че големите купюри само подпомагат организираната престъпност, но все пак би било добре да се направи една преценка дали има економически причини и доводи за, съществуването на а, тези купюри. Предполагам, че повечето от вас, както я самият, почти никога не сме виждали банкноти от 500 евро. Но все пак се оказва, че има доста голямо количество такива банкноти в обращение. Така че, за да можем да направим надежна оценка на положението, разгледахме, изготвим всъщност едно съотношение, въз основа на което направихме сравнително проучване на четирите основни валути в тази част на света. Става въпроса за щатските долари, лирите стерлинги и еврото. Не е достатъчно само да сравним количеството на, на вълта, която е в обращение. Опитахме се да намерим научно обосновано съотношение между обемът на дадена валута в обращение под формата на банкноти и отношението и към БВП. И нашето проучване доведе до много интересни резултати – Както виждате, обемът на банкнотите, на наличните банкноти в еврозоната, далеч надхвърля количеството банкноти, щатски долари, които са въплъщени в целия свят. 7.59% от общото БВП на еврозоната е в обращение под формата на банкноти, от които 2,53% е в обращение под формата на банкноти от 500 евро. В съсравнение, положението с щатските долари е доста по-различно – трябва също така да се вземе предвид факта, че най-голямата банкнота, щатски долари, е банкнотата от 100 долара. Докато имат банкноти от 100, 200 и 500 евро. И трите купюри всъщност са с доста по-голяма стойност, отколкото банкнотите от 100 щатски долара. по-добре ще разберете проблема, свързан с банкнотите от 500 евро, ако ви кажа, че е, средните доходи през 2008 година в еврозоната беше в а, такъв размер, че става ясно, че а, надзора на надзорните органи и средствата, които се отделят за емитиране и надзор на банкнотите, трябва да се взема предвид, когато се прави оценка на това дали такива големи банкноти действително са економически съобразни или не. Благодаря ви. Тито. Много благодаря на ораторите. Веднага давам думата на господин Яколино. Благодаря. И трите изказвания бяха на висотата на нашите очаквания в комисията Крим. Искам обаче първо да спомена някои свои мисли и след това набързо ще задам и въпроси. Темата е, беше свързана най-вече с нежелащите сътрудничество територии по отношение на прането на пари. Споменаха се имена Кипър, каза се, че ситито е основно по отношение на този феномен. И затова исках да ви попитам, може ли да се измери конкретно защо няма сътрудничество с тези територии. Що се отнася до конфискациите, Знаем, че те са много важни и по други аспекти, по темата, свързана с а, криминалната система, трагедията в Дуисбург, атентата. Беше много важен за Германия този атентат, за да се обнови системата и да се говори вече за мафиотски организация. След това връзката между рециклирането и тероризма. Говори се и за риска на банките. Трябва да има общи разбирания в Европейския съюз по този въпрос, както и с САЩ да има сътрудничество, да има нещо, което да е сходно, за да може да се удари този феномен. И накрая искам да кажа нещо на последния оратор, който бе представител на Европол. Ресурсите не са ограничени, те трябва да отиват за конкретни проекти. Вие работите заедно с полицейските и митническите служби. Днес е важен ден, защото много голям интерес имаше около този консенсус, свързан с трудните решения, които трябва да бъдат предвидени като отнемането. Това е много важен инструмент за борба с престъпността и с... Извинявам се, но трябва да тръгна след малко, така че няма да ви изчакам. Благодаря, госпожа Матия има думата. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Нека първо благодаря на тримата ни оратори, защото те направиха много интересни представения това е едно доста общо поле на знание, но те и тримата бяха доста концентрирани. Господин Филдлер говори за отнемането на имущество и също сподели и разочарованието, което, ако мога така да го нарека, изпитвате е, при работата на място и за директивата, която ни предлага комисията. Чухме и представителя на комисията тази сутрин, споменавали сме тази тема и на, в други комисии, освен настоящата и действително тя стои в центъра на нашия дебат в момента в парламента. Вие казвате, че това е политически проблем, но за съжаление нито моето правителство, нито това на друга държава, каквато и да е политическата му принадлежност, не се предвижда, предвижва напред. Има много правни проблеми, които стоят на нашия път в нашата държава се казва, че е твърде е, сложно и не искаме да даваме път на отнемане на имущество без влезла сила осъдителна присъда. И в случай, че а, имаме а, смърт на заподозрение не искаме от това да проистича гражданско а, а, преследване. Но от а, казаното от вас остава впечатлението, че бихте а, призовали за промяна за, а, в закона във Франция. Но какво ще стане тогава? Все пак е необходимо да има политическа воля може тя да съществува в Европейския парламент, но да не е в това, в такава степен налична в държавите членки. Това е, което ни липсва. Така че е много хубаво, че вие можете да говорите за това. Ние, като избраници от нашите държави, можем да натискаме в нашите администрации да се действа по този въпрос. На следващия оратор искам да задам въпроса за 500 евровите банкноти. Защо са създадени те, ако те са единствено полезни за престъпниците и то в голяма степен. Аз живея в Руш, в един планински район в Страсбург. Ние там имаме економически проблеми. И една такава банкнота на нас ни се струва много голямо количество. Ако отида в магазина, в хлебарницата или в месарницата, те не могат да ми върнат от 50 евро, камо ли от 500. И аз действително се питам а, къде изобщо могат да се използват банкноти от 500 евро, освен а, в мафиотските среди. Напълно сте прави. Знам, че има проект за промяна на купюрите на еврото и наистина се надявам да се вземе решение за край на емитирането на банкноти от 500 евро, защото те действително помагат единствено и само на мафията. Благодаря ви. Думата има Ньютон Дон. Благодаря много. Благодаря и за трите много интересни представяния. Господин Фидлер, много а, добро изречение казахте, че престъпленията ще ни косват много повече, отколкото ще ни струва да се борим срещу престъпността. Много ми хареса а, има политическа воля в държавите членки да се направи необходимото. Ние се надяваме в нашия доклад следващото лято да има толкова сила, толкова факти и цифри, така добре да демонстрират а, а, проблема, че на широката общественост ще предприеме действия. Когато казвате, че ни е по-скъпо да не се борим с престъпността, отколкото се борим с нея. Има ли някакви а, данни, някакви цифри, статистика, която да подкрепите това си а, послание? Много би било полезно. Господин Карвар, още веднъж търсят данни, цифри, числа. Казахте, че ако правилно съм си записал, обема се увеличава а, драматично на а, парични потоци от престъпна дейност. Ако може да подкрепите това с конкретни цифри. Вие казахте наистина, че представителите в Европейския парламент, депутатите в Европейския парламент не могат да се справят с този проблем. Наистина, ние не сме специалисти по финансовите пазари, както и в Конгреса, да речем, едва ли има такива специалисти. Как можем да стигнем до специалисти, било то финансисти или други, които да ни дадат а, формулата, която да включим. И господин Хокелом, защо ни трябва формула, за да предотвратим това да се носят пари в брой. Аз не можах да разбера. Извинявайте много, ако не съм а, схванал нещо. Но както каза Вероник, ако има такива а, предложения, ако искате да забраним 500 евровата банкнота. Не знам, ако смятате, че това е подходящо. Следващия оратор има думата. Господин Боргезио. Благодаря, госпожо председател. Към първи оратор. След убийствата в Дойсбърг, полицейските органи в Германия. Успяха ли подробно, задоволително, да очертаят точно какъв вид а, навлизане има от страна на италианската мафия? В каква степен са навлезли те в съответната мрежа в Германия и какви са резултатите от разследването на полицията? До каква степен са инфилтрирали тази мрежа, колко са инвестирани, какъв вид изпиране на средства се е осъществило? важна е и ролята, която играе лондонското Сити тук в този международен цялостен а, контекст на непрозрачни финансови а, транзакции. Искам да задам въпроса какви са констатациите тук по отношение на взаимовръзката между финансовата столица и престъпните дейности. В каква степен а, се намесват а, организираните престъпни групи в а, финансовите пазари? Какъв тип а, констатации може да направите от вашия анализ в тази посока? Що се отнася до защитната роля, която могат да играят властите в Лондонското Сити? В каква степен са направили те необходимото за тази защита, кой ги подкрепя, кой подпомага навлизането на организираната престъпност в лондонското сити. Що се отнася до Европол, беше интересно да чуем а, това а, подробно представяне на ролята, която играе вашата организация и вашия количествен анализ на 500 евровата банкнота. Искам да знам кои са най- големите държави по отношение на това броя на тези банкноти, които а, са в обращение при тях. Какъв анализ а, се осъществява в Европейската централна банка? Друг въпрос от моя страна дали те предоставят достатъчно подробности към вас по отношение на това явление. И накрая, що се отнася до санкционирането на сивите области около изпирането на пари и организираната престъпност, вие ни говорихте за ролята за важната роля, която играе банковата система. Точно така. Вие също така а, ни разказахте за професионалистите, които работят там. А, това ли е степента, до която е разпространено или тези канали отиват още по-нататък? Тези канали единствено са отговорност на банките и ръководителите на съответните звена в тези банки или тези хора знаят как да избягват проверките или пък има друг вид защитен защита, която те ползват, за да не се виждат, за да останат в сянка. Някакви сенчести от масонски тип организации да не би да съществуват, които създават този щит, който ги прикрива. Господин Диас Демера. Благодаря, госпожо председател. Много накратко ще си изкажа. Определено ми се отвориха очите днес след а, това а, изслушване и последния панел. Много ясно чертахте ситуацията. Но как да стигнем до сърцевината на проблема? Как да откликнем на всичко това? Как да отговорим на предизвикателствата? Ние провеждаме много важно разискване, което винаги е свързано с два момента. Борбата от една страна с паричните потоци и от друга страна как обаче при борбата с организираната престъпност да запазим личните права и свободи. Някои държави са особено податливи на такъв а, тип а, дейности, а, отколкото други. Защо го споменавам това? Един, а, а, така да се каже, анекдот, ако може, с цялото ми уважение към господин Карвар. Вие много правилно посочихте, че ние не сме експерти в областта на деривативите и не е нужно и да сме финансови експерти. Ние тук сме законодатели. И като законодатели а, призоваваме помощта на експертите, за да можем накрая да приемем или да отхвърлим а, финансови споразумения или предложения, международни такива в областта на финансовите транзакции. Определено ще си спомните какво се случи в Белгия, а именно скандала с SWIFT и а, големите пакетни данни, които се изпратиха в финансовите пазари, което доведе до доста сериозно а, сериозен проблем с Съединените щати. А, и така ние разпределихме съвсем ясни задачи, да речем към Европол. Това е службата, свързана с филтрирането на разпоредбите за обмен на данните. Какво имам предвид? Съединените щати имат много тероризъм, имат много изпиране на средства на пари. Но те имат своите програми, имат своите организации, агенции, които ги защитават. А пък в Европейския съюз имаме е, регламенти, директиви, цял куп и сме идентифицирали всички проблеми, проистичащи от финансирането на тероризма и проблемите свързани с изпирането на пари, но нямаме закон за борба с средствата за тероризъм, който да има каквато и да било тежест. И така, ние трябва да се заемем а, сериозно с тази задача и след като свържим нашата работа тук в комисията, ще а, трябва да действаме нататък. Има, разбира се, и друга парламентарна комисия, която а, върши част от тази работа и е хубаво да имаме един глас и да имаме едно общо законодателно средство. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега отново на ораторите. Много ограничено време, по 3 минути на всеки за отговори. Започвам с господин Фидлер. Das wird die größte Herausforderung des heutigen äh, Nachmittages, die drei Minuten. Ähm, <laughs> ich äh, versuche das äh, kurz hinzubekommen. Ähm, äh, die благодаря много. Ще се опитам наистина само за 3 минути да се справя. Първият въпрос наистина беше един от най-трудните, а именно да предадем числена стойност на проблема с взаимодействието с държавите членки. Нямам изследване, на което да се позова. Така че в такъв смисъл няма как да цитирам, но а, във въпроса ми се струва, че вие приехте, че имам някакви а, данни и цифрови, които не съм споделил. За съжаление нямам. На второ място, а, във връзка с а, а, политическия аспект, аз просто дадах пример с това колко по-напред можем да стигнем с един политически подход, колко по-ясни могат да станат нещата с един политически дебат. Но има проблем различни са системите. Не само в, в Европейския съюз, на ниво Европейския съюз, Германия е федерална а, република и има а, нива, които наистина не се нравят на обществеността. И това са въпроси, които по-ясно се виждат, отколкото, да речем, проследяването на сенчестата. А, финансова дейност. Има и споразумение между държавите членки, в които се казва колко полицаи трябва да има, да речем, на един футболен матч или как трябва да са оборудвани и облечени тези служители. Това, което аз казвам, че е, трябва да има политически консенсус за това, че нашата тема днес е толкова важна, че, да речем, някакъв подобен процент а, от служителите, които се отделят а, за футболните матчове, поне да бъдат посветени на нея. Борбата с престъпността е нещо, което не предизвиква чак такъв консенсус нито в Европейския съюз, нито на ниво а, провинции в Германия, но смятам, че трябва да има промяна в това отношение или да се променят нещата, защото хората харесват новото, или пък защото има много сериозен натиск и обществено мнение. Виждате това, че може да се случи. Пример е Италия. Там законодателството проистича от много високото ниво, високата степен на на ефект, която има а, престъпната дейност в тази държава. Струва ми се, че в известна степен това, което ни липсва тук, е начина по който възприемат реалността гражданите. Не всички те са а, наясно с начина по който се действа днес. Когато стигнем отново до фактите и Цифрите и числата наистина съществуват много такива, но ам, често се налага да опитваме в тъмното, когато трябва да направим своите анализи. В а, нашия Германия смятаме, че не сме стигнали половината а, от средствата. Ние успяваме да а, иземем около 30, 300 а, милиона, а пък изчисленията са, че почти, почти, поне 500 трябва да стигнем а, годишно. А, трудно е да си представим тези обеми, но представете си за какви средства става въпрос за престъпниците. Следващия въпрос беше а, свързан с Дюсбърг. много е общ въпроса. Наистина. А, проблемът напоследък беше във връзка с казината и така нататък. Това е една тема за разследване в Германия напоследък. Благодаря. Съжалявам, че господин Яколино го няма и не мога да отговоря. Опасно нещо е езика и явно не ме е разбрал. Anyway, не казвам, че е, ситито е не сътрудничеща си територия или че е непрозрачна. Чисто и просто казвам, че е най-вероятно най-голямата периална за пари в света и това отразява факта, че това е най-големия пазар, най-голямата борса на света. И ако предположим, че там има огромни количества пари, а, винаги част от тях ще бъдат незаконни. И всъщност идентифицирането на тези средства е важното. И от години твърдя, че Лондонското Сити носи една особена отговорност. Като най-голямата борса в света, то трябва да се опита да бъде максимално чисто. И ако изпълнява тази си отговорност, то тя ще направи много добро за цялата световна финансова система. Радвам се, че мога да кажа, че смятам, че британското правителство разбира това и включва такива идеи, защото наскоро то спомена, че ще повдигне този въпрос и то ще бъде основна част от програмата му на Г8. Великобритания е домакин на Г8 до година. Това, което прави правителството на Обединеното кралство е следното. Трябва да се подходи реалистично, трябва да се подходи скромно, да не се гледа лицемерно, да няма претенции, да не се твърди, ами при нас всичко е добре, защото не всичко е добре при нас. Не мисля, че нещата са по-лоши, отколкото на други места, но има слабости и тези слабости трябва да бъдат идентифицирани и съответно е, отстранени. Няма как това да стане от правителството няма как да бъдат идентифицирани от парламента на Обединеното кралство. Те трябва да бъдат разрешени, доуправени, усъвършенствани от хората, които работят в тази сфера, а това са финансовите посредници, защото те познават системата. Те са хората, които трябва да бъдат насърчавани, стимулирани положително или отрицателно, така, щото системата да бъде разработвана по-добре и да работи ефикасно. Ето това искам аз от Обединеното кралство. Същото обаче се отнася и за всяка е, една от държавите, където има финансови центрове е, в Европа. Пак трябва да бъдем реалисти, да подходим скромно и конструктивно да желаем промяна. Смирено. Парламентите, според мен, трябва да играят е, политическа роля, не е толкова законодателна, защото според мен в света има прекалено много законодателство. Голямата част от него е неефикасно, защото не е по конкретната тема и просто насърчава своето нарушаване с това, че не е адекватно. Политическото послание е по-ясно и то трябва да започне с едно предложение да се признаят какви са слабостите, за които ние самите, като лица, носим отговорност и разбирането как можем да работим по-ефикасно заедно. Всеки един от ораторите днес след обяд говори за това, че трябва да има по-ефикасно сътрудничество. Това е Вярно, на национално ниво, във вътрешен план. В Единното кралство имаме изключително дисфункционална система от 43 полицейски сили и трябва да си сътрудничат те. колегата от Германия спомена 200 такива. Безнадежно е положението но трябва да се опитате да работите на базата на конструктивно, а, конструктивен подход. Има рецепта за това как нещата да се подобрят. И ми се иска част от нещата, които ние в Обединеното кралство сме научили, органа за финансовите служби в Веденото кралство се провали по отношение на ситито. Сега има нов експеримент, минал, вчера бе обявен, а, и то а, е, че шефа на Канадската централна банка ще бъде новия гуверньор на нашата централна банка, за да може обратно да си поема отговорността Централната банка в Обединеното кралство за управлението на банките. Трябва да се експериментира, трябва да се признае, че са необходими нови неща. Трябва да се работи заедно, за да се свърши всичко това. Когато човек успее да разбере собствената си система, то тогава може да има много повече идеи в международен план, независимо дали става дума за европейски форум или за друг по-широк форум, защото съществуват способите това да се случи. Но ние трябва да седнем на масата с истинско желание, да се учим и да експериментираме конструктивно. Благодаря. Grazie, adesso eh, signor Van Hukelom, purtroppo fra 5 5 е, минути, за съжаление, започва едно друго заседание, така че наистина нямаме време. Uh, Ще отговоря на въпроса дали би било добре чисто и просто да забраним бракната от 500 евро. Аз не мога да се произнеса по този въпрос, но определено ще бъде добре да получим някакво ясно обяснение как е възможно от Южна Америка всяка година да се връщат обратно средства от 2, до 3 милиарда евро под формата на банкноти от 500 евро. Не ми е ясно как става това. Европейските туристи пътуват в Южна Америка с банкнот по 500 евро в джоба си. И няма никакъв смисъл от това, според мен. И това е целта на нашата работа, да разберем причините. Водещи економически принцип е, че парите в брой трябва да се смятат за стока като всяка друга. Те подлежат на законите на търсенето и предлагането и ако има голямо количество пари в брой, ще могат да се увеличат приходите, идващи от самото емитиране на банкноти. И ако се запитате, откъде идва търсенето? Откъде идва търсене за дадена стока, в случая откъде идва търсенето за големи банкноти, това ще отговори и на въпроса ми. И последният ми коментар. Коя държава всъщност емитира най-много банкноти значи от 500 евро? От данните, с които разполагаме, т.е. последните данни, които получихме от Европейската Централна банка и които датират от 2007 година, 55% всъщност се емитират от Германия. И накрая една последна а, бележка. Ако искате да забраните бакната от 500 евро, мога да ви гарантирам, че ще отприщите сили, които не сте и подозирали, че съществуват. Грация. Много ви благодаря. Поиска да се изкаже госпожа Матия. Имам един малък въпрос към представителя на Европол. Във Франция поне има таван, така че предполагам, че и в другите държави членки има тавани за плащанията в брой. Какъв, например, е тавана в Белгия, защото аз лично не съм, неясно. наясно. For Belgium is euro. За Белгия таванът е 15 000 евро. Окей, okay, allora ви ringrazio, ви chiedo... Много ви благодаря. Тъй като времето за отговор беше много малко, особено в сравнение с въпросите, които ви бяха зададени, искам да ви помоля, ако имате нещо, да прибавите, да добавите и да ни изпратите посредством секретарията своите отговори. Много ви благодаря, бяхте съвсем ясни. Знам, че се задават въпроси и не винаги има достатъчно ясни отговори, докато при нас отговорите са много важни, конкретните отговори, така че много ви благодаря за това, че бяхте тук. Благодаря. И сега ще помоля всички, които нямат право да бъдат в залата, незабавно да я напускат веднага. Сима riunione сара il 3 dicembre dalle ore 15 alle 16.30.